в Европейския съюз. Ето защо аз гласувах против този доклад. Сега да... Протоколът от това заседание ще бъде поставен на... ще бъде прият на следващото пленарно заседание. Аз ще изпратя току-що приетите резолюции на съответните